Добре дошли на следобедното заседание на нашата комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите. Днес ще имаме много важно заседание с латвийския министр на економиката госпожа Дана Озола. Тя ще представи приоритетите на латвийското председателство. Ние ще почакаме няколко минути, но а, дали може госпожа Яка Хари, която водеше преговорите в, в, по митническия кодекс, тя ще ни даде актуализирана информация. И сега вие ще разберете, госпожо министър, че тогава, когато се приключи трилога, наш депутат идва и ни а, казва какво се е случило. Благодаря, госпожо председател. Ще използвам фински сега. Госпожо председател, уважаеми колеги от нашата комисия, Благодаря много. преди коледа, т.е. по време на италианското председателство, съвсем към края му всъщност, съвет най сетна одобри компромисното предложение на нашата комисия. И ние успяхме да постигнем споразумение. Имаше три заседания в, в формат триалог. И този регламент, както казвах, беше много технически документ. Искам да благодаря на всички, които допринесоха а, чрез техническите заседания. А, това беше голямо предизвикателство. Ние трябваше да съчетаем два аспекта защита на данните и от, от една страна, от друга страна борба срещу данъчните измами. Трябва да се да влезем в цифровата ера, и това трябваше да се направи в рамките на този регламент. Беше много трудно да се намери баланса между тези две съображения. Първоначалното предложение, първоначалната позиция на парламент беше базата данни да съдържа само информация за стоки, които влизат в Европейския съюз или минава транзит през Европейския съюз. Парламент обаче предложи двугодишен период след влизането в сила на парламента и да се разглежда възможността да се добавят и експортните данни. По време на преговорите комисията подчерта, че има някои категории стоки, които са особено уязвими на измама. Олаф, например, посочи, че може би има около 100 милиона евро под формата на загубени мита в резултат на на тези и като основната причина за тези загуби е тютюн и тютюновите изделия. В резултат на всичко това ние предложихме, предложихме на съвета да имаме и износни да, да, данни за износа, които обаче се отнасят само за уязвимите стоки, уязвими по отношение на измамите, а именно тютюневи изделия. Решихме в самия регламент да определим кои са тези а, уязвими стоки. А, парламента също така постигна своето тогава, когато предложихме по-кратък срок е, за държавите членки, които да подават тази информация на комисията. Това се основава на идеята, че ще стане по-лесно комисията да предприеме бързи действия на базата на тази информация. И както казах, тъкмо преди колед да съвет се съгласи на тези компромисни предложения и отново това, което направихме, беше първо да постигнем законодателство, което ще ни помогне да се борим ефективно с измамите в тази сфера. Същевременно трябва да защитим данните и да защитим и търговията. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за изключително конструктивната работа, също така и госпожа Стайлер, която от нашата комисия председателстваше триалога и аз се надявам, че ще можем да гласуваме и да одобрим а, резултата от триалога. Това беше, това беше вълнуващия разказ за това, което се случи. Председателката, благодаря за а, актуализацията. Още веднъж се извинявам за това, че сутринта нямаше превод от фински. И сега вече преминаваме към размяната на мненията А, ако искате да коментирате казаното, до сега евентуално ще бъде е, направено по-късно. А сега ще дам думата на госпожа Дана Овзола, министър на економиката за приоритетите на латвийското председателство. Ние вече сме се срещали с нея два пъти и аз съм много тя ми направи много силно впечатление с това, което тя е правила в миналото, с познанията си, с опита, опита си. Благодаря за това, че сте тук. И сега искам да попитам, искам да помоля колегите, които искат да се изкажат. Явно май всички ще искат да се изкажат. Добре, тогава ще проведем много хубава среща. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, ако ми позволите, преди вашите въпроси, да кажа няколко думи, за да ви запозная с приоритетите на нашето председателство. Преди да поема функцията си като министр. Аз бях депутат е, в е, нашия парламент. 2010 година бях избрана в латвийския парламент и бяхме изправени пред много сериозни економически проблеми и предизвикателства. Знаете колко трудно е да се възприемат наистина много смели понякога решения за привличане на инвестиции и укрепване на економиката. Също времено трябва да, обяс... да можем да обясним на хората в обществото за всички тези програми. Така че, наистина, разбирам ви напълно, колеги, каква роля играете вие, наистина, що се отнася до сваляне на границите, упростяването на законодателството в полза на потребителите и в полза на развитието на единния пазар. Това са общи наши цели, колеги, през нашето председателство следващите 6 месеца. Целта на единния пазар, който да функционира, винаги е бил в нашия дневен ред от 1993 година насам, когато три държави премахнаха своите национални граждан, граници. И виждаме, че единния пазар наистина действа в полза на гражданите, по-ефтини са и самолетните билети, по-низки са роуминг таксите и в крайна сметка по-ефтино се транспортират стоки зад граница. Нашия пазар наистина е водещ в това отношение и подял на БВП. И ние ние можем да предизвикваме наистина много по-голям дял чужди инвестранни инвестиции. Вярвам, че с общи усилия можем да постигнем още повече, за да завършим единния пазар, да отбележим истински растеж, който, разбира се, ще значи, че хората ще имат устойчиви, е, значими работни места. Ние в нашето председателство ще бъдем честни и конструктивни посредници. Ще работим изключително много. Това се отразява и в логото на нашето, а, минис... нашето председателство. Това е тучиларския камък, който, а, на който се дължи наистина развитието и напредъка в много отношения. Знаете, че Европейския съвет прави всичко необходимо, за да може наистина да бъдат реализирани амбициозните цели на комисията и парламента. Три са основните ни цели по отношение на напредъка. Ще работим, надявам се, максимално бързо и разумно по тях. Първо, конкурентно способна Европа, подкрепяща малки и средни предприятия и с акцент върху промишленото развитие. На второ място цифрова Европа с защита на потребителите и развитие на новаторството. И на трето, ангажираната Европа с водещ акцент върху лидерската позиция на Европа в света. Има и хоризонтални приоритети, разбира се, свързани с тези цели. Ще обясня това, а след това и програмата на съвета по отрасли. Както вече казах, по-нататъчна интеграция на единния пазар. Това ще гарантира а, ефективна а, нормативна уредба, която би трябвало да се основава на взаимно доверие и да позволи свободно движение на стоки и услуги с цел използване също така на всички цифрови възможности за растеж. Ние ще преследваме развитието на нормативна уредба, която ще укрепи едемния пазар, ще премахне административните пречки и ще даде нови възможности на всички. Освен това, държавите членки следва да насочат вниманието си към изпълнението на единните правила на пазара. Това е изключително важно, свързано с управлението на единния пазар, защото наистина съвместните механизми могат да работят по-добре за гражданите. На следващо място, успеха на единия пазар се дължи до голяма степен на взаимното доверие. Вярваме в принципа на взаимното признание и ще можем да отдаваме по-голямо значение именно на този принцип. Ще направим нужните стъпки за неговото прилагане в ежедневието. За да се окупи укрепи взаимното доверие, мисля, че информираността ще бъде от основно значение. Единния пазар и услугите и стоките трябва да бъдат още по-интегрирани. Бъдещата политика трябва да се основава на пълно изпълнение на директивата за услугите в този смисъл и да се задълбочат е, основните усилия в водещите отрасли. Първоначално е, стопанските услуги, строителство и услуги за гражданите. Ще работим и на цифрови единен пазар много активно. Има много аспекти, които трябва да се имат предвид, както отраслови, така и хоризонтални. Необходимия принцип е, разбира се, да се изгради нормативната уредба за цифровата програма. По-нататък ще засегне въпроса за цифровия единен пазар. А по-нататък конкурентно способността. През месец март ще има съвет на тази тема и се надявам, че ще можем да приемем заключение относно единния пазар и политиките за него. И така стигаме до специалното внимание, което ще се отдели на цифровия единен пазар – Изключително важни аспекти са за нас – потребителите от една страна, които би трябвало сигурно и спокойно да купуват продукти в цифрова среда и да използват, разбира се, и цифрови стоки и услуги там, където им е необходимо. От друга страна са предприемачите, които би трябвало да могат да функционират свободно навсякъде в Европейския съюз, да се чувстват сигурни и да могат да си сътрудничат на единния пазар и очакваме а, пакета за цифровия единен пазар а, на комисията. Очакваме го през месец май тази година. Ще водим и дебат на неформалния съвет в Рига в края на месец март по въпросите на конкурентно способността. Отново ще разгледаме цифровата програма и много ще се радваме председателя на вашата комисия да се присъедини към нас. По-нататък, дебат посветен на проблемите свързани с цифровия единен пазар ще бъде е, точка в е, съвета през месец май за конкурентно способност. Ще се проведат много събития, изяви формални и неформални, където отново цифровия пазар ще заеме водещо място. 17 и 18 юни ще се проведе петата асамблея в Ригия, е, що се отнася до цифровата економика и обществото и изграждането на жизнеспособна такава е, политика. Е, много се радвам, че сега ние ще можем да дадем и своя принос към повишаване и капацитета за инвестиции е, тук се обръщаме и към е, плана на Комисията за инвестиция, т.е. този трети стълб, е, който е изключително важен за инвестициите в една среда, която да спомогне за развитието на единния пазар. Знаете много добре плана на господин Юнкер в тази насока. Изключително важно е нормативната уредба да бъде атрактивна, така че да можем да привлечем инвестиции и за успешното функциониране на единния пазар това е много важно. Бизнес среда, която да е прозрачна е от ключово значение. Засегнах и хоризонталните въпроси. Сега ще се обърна към плана и програма на съвета, законодателните актове. Това е другата форма на сътрудничество, както много добре знаете. И всички те са много важна част от една обща картина на единния пазар – знаете много добре развитието им. На първо място се опитваме да приключим досиетата, по които има споразумение вече в хода на италианското председателство регламента, що се отнася до взаимното сътрудничество в областта на митниците и селско-стопанските въпроси. Тук благодаря на докладчика по темата и разбира се и госпожа Яконсари, която наистина изключително много активно работи в тази област. По-нататъка, Надявам се, че ще имаме успешен резултат и по други досиета. Това е директивата за пакетните пътувания туристически. Вече сме с състояние да започнем тристранни преговори, максимално кратък срок и се надявам, че в, на второ четене преди лятото, в края на май, ще можем да стигнем и до този етап. Надявам се, че ще можем и с докладчика да стигнем до а, добри а, резултати. Това е много важен а, акт, който би трябвало да приключим. По различните инсталации, свързани с лифтовете, по-нататък по отношение на инфраструктурата, газовата и напредъка в хода на предишното председателство, мога да кажа, че ние можем да стигнем до формален преговор с тристранен, с парламента, тогава когато получите мандата и може би да постигнем споразумение за първо четене. Така че очакваме конструктивно сътрудничество с доку докладчиците по тези доклади. Госпожа Форд сред тях, госпожа Штайлер също. Що се отнася до мрежовата информационната сигурност. Ние сме ангажирали да стигнем до компромисно съгласие в съвет и Европейски парламент в хода на нашето председателство и ние очакваме резултатно сътрудничество с господин Шваб, разбира се. По същия начин очакваме сътрудничеството да бъде успешно и с господа Чанслова, що се отнася до приключване на работата с достъпа до интернет и съответната директива. Сега, по досиетата, по което ще вложи много усилия, но може би ще ни отнеме повече време, за да стигнем до балансиран резултат – пакета за наблюдение на пазара, безопасност на продуктите. Когато комисията представи техническото проучество, тяхното проучване за рентабилността, ползите и разходите, ще можем да работим по-активно по този въпрос. Надявам се, че ще можем да започнем поне тристранни срещи в рамките и на този пакет в хода на нашето председателство. По-нататък разискванията ще бъдат е, обновени по отношение на прехвърляне на регистрационните номера на автомобилите в друга държава е, членка. Това е изключително важен въпрос. Очакваме с интерес напредъка и сътрудничеството и по този въпрос с докладчика е, Чарансова. Що се отнася до правната уредба за митническите нарушения. За да подготвим компромисния текст на председателството. Много работа очакваме да бъде свършена, както от наша страна, така и от страна на всички останали е, заинтересовани. Много важни са тези досията за потребителите, за гражданите. Очакваме, че ще постигнем ясни резултати. И е, наистина има какво да се желая още на европейско ниво. Това говори мой досегашен опит. Нужно е да има два партньора в хода на работата съвета и парламента. И всеки един партньор трябва да отдели конкретен период от време, за да можем да стигнем до успешен завършек. И в заключение е, бих желала да ви запозная с някои основни събития, които планираме в нашето председателство в Рига. Освен вече споменатата асамблея по цифровата програма. Ние планираме и други събития. Форум Единен пазар 26 март Ден на потребителя в края на април и конференция Достъп до финансиране в средата на месец юни. Така че, Нека да повторя отново и отправя към вас най-любезна покана. Моля, заповядайте в тези събития. Благодаря за вниманието ви. Наистина с голям ангажимент ще поема работата си и с Европейския парламент. Ще спра до тук и разбира се, с радост ще отговоря на вашите въпроси. Much, Minister, for... Благодаря много, госпожо министър. Благодаря за това, че ще ни помогнете да разрешим някои от тези доста сложни игри на шах, които трябва да бъдат разрешени. Разбира се, има и трети играч в лицето на комисията, който трябва да вземем предвид. Благодаря ви за изказването. Имам дълъг списък от желаящи думата. Всяка от групите ще бъде представена първоначално. Първо ще премина през списъка. Чета го. For Maria Grappini, Virginie um, Shaldemosa, um, Stefanic, uh, Olga's on the list as well, um, Birgit Kohn-Langen, Eva Panlova, Nicola Dati. Any, yes, Nicola, you're there. Good anyone... Някой друг желая ли думата? Okay, so I, I, um, and okay. so there'll be some complicated maths going on. Трудно ще направим комбинаториката. Така че от всяка от групата ще има изказва се Андрес. Благодаря, Вике. Благодаря, госпожо Райцнике. Надявам се, че правилно произнасям името ви. Министърката не използвам микрофон. Беше полезно уточнение. Няма отново да ви произнасям името. Благодаря ви много за вашата презентация. От името на НП позволете да кажа, че е, сме много ентусиазирани от председателството на съвета. Хареса ми много презентацията, елементите, които искате да разгледате. Първо искам да говоря за сигурността, информационната сигурност и на мрежите. Защото след е, усилията положени от италианското председателство, Смятаме, че в съвет трябва да се направи по ловече координиране в тази насока. Надявам се, че ще успеете да засилите координацията в рамките на следващите 5 месеца. И ще можем да постигнем съгласие в рамките на трилога. Условие е, за това е да се постигне сътрудничество в областта на киберсигурността и предвид, че се полагат усилия в тази насока, както и в рамките на преговорите ни с САЩ, трябва да положим усилия нашите национални агенции да работят в една рамка, за да можем да разполагаме с една истинска мрежа за сигурност, така че тук предстои много работа. Парламентът изразява готовност да сътрудничи в тази насока. Искаме да постигнем конкретни цели Европейска система за мрежова и информационна сигурност. На второ място коментар от това, което казахте за взаимното доверие на вътрешния пазар. Това е нещо изключително важно. В докладите за европейския семестър трябва да разгледаме по-специално въпроса за вътрешния пазар и какво прави за него съвета. Много е важно да има взаимно доверие между държавите членки, а това предполага и приемане на директивата от съвета, която да позволи сътрудничеството между държавите членки. Ще съм ви благодарен, ако повдигнете този въпрос на съвета по конкурентоспособност, защото между държавите членки много неща трябва да се подобрят в тази насока. По един оратор от всяка група Ерлинги. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, благодаря ви за това, че изредихте цяла една поредица от положителни елементи за потребителите, благодарение на осъществяването на вътрешния пазар, като например роуминга. Много е важно да се припомнят на потребителите последствията, положителните последствия от съществуването на единия пазар в Европа. Засегнахте редица теми, които ние е, в, грам... в рамките на групата на социалистите взимаме при сърце. И ако постигнем напредък по тези теми, това ще е много важно, защото европейските граждани го очакват от нас. Въпросът ми също касае взаимното доверие. То трябва да бъде развивано, тъй като не бива да го приемаме за даденост, дали става въпрос между гражданите и институциите на собствената им държава или между държави членки. Как можем да разгледаме този въпрос? Как смятате да уточните принципа за взаимно признаване? защото зад този принцип откриваме различни неща, които не винаги се припокриват. Та да, интересуваме какво е вашето определение за това и също така как Какво разбирате под removal of unnecessary borders или премахване на ненужните пречки? Какво разбирате под това? Ние можем да кажем, че правото на труд и социалните права не могат да бъдат смятани като пречки. Раз... Предполагам, останалите ще имат различна дефиниция за нещата. Каква е вашата? Thank you. I'm going to go to Dita ah. Благодаря. Тони. И аз съм от прибалтийска държава и като такъв гражданин ви приветствам в председателството на съвета. Пожелавам ви успех. Вие сте доказали, че имате изключително много талант, който искате да споделите с широката европейска общественост, за което ви благодарим. Не се съмнявам, че латвийското председателство ще е изключително успешно можете да разчитате на пълно сътрудничество от нас, литовците. Поздравявам ви за приоритетите на председателството, по-специално тези свързани с напредък в цифровия пазар, информационни технологии и все повече възможности, които да развият интелигентния, устойчивия и приобщаващ растеж в рамките на Европейския съюз. В качеството си на докладчик в Сянка за директивата за мрежова и информационна сигурност, съм готов да положа още усилия за подобряване на информационната среда. Надявам се, че в рамките на латвийското председателство ще бъдат положени още усилия да се доведат преговорите до край. В тази връзка сме ви благодарни за сътрудничество, готови сме да работим с вас и ви желаем успех. I don't think there is anybody here from the group. Мисля, че нямаме човек от ГУЕ. Филип, искаш ли да говориш от името на зелените? Добре, от ЕКАРЕ ще се изкажа. Благодаря ви за това, че дойдохте тук. Идеята за конкурентоспособността в цифровата ера е много важна. Госпожа Гебхарт ни напомни какво може да се постигне, по-ефтини по самолетни билети и така нататък. Две неща, които според мен могат наистина да са много полезни. Ако отключим заключения проблем на надзора на пазарите, да можем да постигнем по-добра продуктова безопасност. Знам, че това е много голямо предизвикателство, но ако можем да намерим решение, част от този пакет включва някои сектори на бизнес общността, които го ам, оспорват. Е, <clears throat> нашата комисия има известни а, компетенции в сферата на телекомуникациите, което не е съвсем точно във вашия ресор, особено пакетите. Моят предшественик договори наистина някои стандарти, които помагат за защита на правата на потребителите защото ако се спазва това, което е постигнато, ще можем да направим стъпка в правилната посока. В нашата комисия гледаме много сериозно на ролята си за работа в, по посока на въвеждането на цифров пазар. Благодаря с коментарите на господин Шварц и директивата на ЕС. Както споменахме, единният цифров пазар е един от основните ни приоритети. Тъй като чакаме сега в момента Европейската комисия да изготви стратегията, ще проведем допълнителен дебат в съвета. Има обаче активни материали в нормативната уредба, по които трябва да се работи, за да може те да бъдат финализирани. Основен момент в защитата на данни е пакета за телекомуникациите. Това е във вашата сфера. Също така уреждането на авторските права. И аз с удоволствие мога да ви информирам, че нашият министр по транспорта, който беше изслушан тази сутрин, обеща, че съвета ще постанови своето решение през февруари, така че да може да започнат филозите през март още тази година. Естествено, трябва да постигнем общо споразумение по приложното поле на директивата, както и по а, регламентирането на корпорациите в държавите членки, защото е, всички разбираме, че доверието не се изгражда от днес за утре. И да, наистина, тогава, когато говорим за взаимно доверие, както каза госпожа Гебхарт, ние смятаме, че трябва това да стане много по-видимо от политическа гледна точка. Бъдещата политика на услугите трябва да се основава на директивата на услугите и на по-силен контрол от Европейския съюз и това ще бъде много важно да се осъществи също така съвместно с директивата по услугите. Вече споменах някои а, е, изключително важни отрасли, именно строителство или а, е, търговия на древно. Що се отнася до изграждане на доверието? хората, обществото, правителството са а, основните участници и какъв е проблема? На първо място прозрачност на процеса на взимане на решенията. Например, споразумението за а, търговия, с, с, що се отнася до споразумението с щатите. Нужно е тук да се внесе по-голяма прозрачност, така че да няма спекулации. Нужно е повече обяснение да има и тогава живота и на взимащите решения ще бъде по-лек. Що се отнася до управлението, до стопанските деятели, до стопанската дейност и проче, казах, че е необходимо да махнем пречките, да премахнем бюрокрацията. Това наистина е много по-важно за малките и средни предприятия, които са много по-големия процент е, от предприятията и дружествата. Един пример от моята страна, позволете да кажа, ние имахме едно ново начинание, което бе финансиране и от Германия, структурни фондове, други източници, които подкрепиха едно подобно начинание в страна като Латвия. Много подкрепихме подобни а, млади стопански единици, но имайки предвид затрудненията в Европа, те се преместиха в Штатите, защото не можаха да разработят своя прототип тук. Сблъскаха се с твърде много бюрокрация, нормативни пречки в Съединените щати нещата са много по-гъвкави и много а, по, повече благоприятстват развитието на новаторството и а, стопанската дейност. И ето, например, те загубиха доверието в управлението тук. Трябва да гарантираме наистина благоприятна бизнес среда за подобни начинания. Що се отнася до трудовото право и стопанската дейност? Да, това е проблем не само на общностно ниво, това е проблем и за националните парламенти. Винаги трябва да намерим баланса между двете страни. Не е лесна тази задача. Безопасност на продуктите, пакета за надзор на пазара. Вече споменах, че по този въпрос ние очакваме анализа и констатациите на Европейската комисия, след което вече ще можем отново да започнем да работим в съвета по това досие, с надежда да стигнем до заключение. За нас този пакет е от изключително голям интерес за потребителите. Um... благодаря. Анна Мария. Е, благодаря, госпожо министър. Аз също ви приветствам с добре дошла и ви подкрепям с вашия ангажимент, който поемате към единния пазар и програмата на латвийското председателство. Наистина, изключително беше възстановяването на страната ви 2011 година. Превърна се това събитие наистина в един модел, един пример и по този начин още повече можем да вярваме на вашия ангажимент към единия пазар, а не просто да си мислим, че става въпрос за отново харчене на правите на дънакоплат творците. Имате потенциал, тъй като вие го извършихте във вашата страна. Ние вярваме, че наистина ще се придвижат напред е, нещата, що се отнася до развитието на вътрешния пазар под вашето председателство. Отново вниманието е насочено към средствата, които отново са пари на дънокоплаците и трябва правилно да бъдат насочени към развитието на единия пазар. Вие, е, докладчик съм по въпроса за услугите. От 2006 година работи по този въпрос. Толкова много са държавите членки, които не са изпълнили напълно директивата и това наистина е, ме е, разстройва. 90% от новите работни места са в сектор услуги. С други думи, абсурдно е това положение, пък Латвия е водач в тази насока, така че се надявам, че в съвета ще можете да доведете нещата по-напред, що се отнася до изпълнението на директивата за услугите. Наистина трябва да покажете, че добрата практика води до добри резултати и всичко това е от полза. По този начин ще се разсеят страховете за протекционизма. Що се отнася до цифрови единен пазар, вече имах възможност да го поговорим по този въпрос. Както знаете, искаме с вас да видим единен пакет цифров единен пазар. Едно и две, вече и три. Така че се надявам, че ще успеете да направите нужното, за да се е, задвижат процетите в тази посока. Надявам се, че е, цифровата, е, цифровото новаторство е, се развива по-бързо от развитието на политиката. Нека да използваме този факт. Така че в крайна сметка се надявам, че именно с вината на предсъложението на комисията ще бъде неутралността на мрежата. Разбира се, знаем постигнатото по далеко съобщението и също така цените за роуминга. Сега, във вашата програма казахте, че ще разгледате и въпрос свързан с управлението на отпадъците. Сега правителството, знаем, че комисията, проставите, оттегля предложението си, ще подготви ново предложение в тази област. Бихте ли коментирали как ще можем да работим по въпроса с кръговата економика? Благодаря ви. Мерси, президент. Госпожо председател, госпожо министър, аз няма да се впускам да произнасям вашето име. Ние много разчитаме на вас, не само ние тук в тази зала, но всички европейци, защото струва ми се, че това, което е много важно в вътрешния пазар е да се запази растежа в Европа и да се възстанови този растеж не става дума само за работата на Европейската инвестиционна банка, но това е свързано с реалната економика. И в тази комисия ние се занимаваме с реалната економика, с предприемачите, с потребителите. Искам да кажа две неща съвсем накратко, две неща, които са много важни. Искам да кажа нещо, за което вече говорихме. Ние много разчитаме на това, че ще се деблокира досието, свързано с, с происхода на стоките. Има две неща, които според мен са много важни, но според мен са взаимно допълващи се. А, от една страна цифровия пазар, от другата страна маркирането на продуктите. Това е много важно за доверието на потребителя от гледна точка на сигурността и разбирането на това какво представлява економиката. Не трябва да се противопоставят двете неща. Според мен те са взаимно допълващи се. Това са двете страни на образа на една економика, която се развива бързо, но това е, искам да е, мисля, е, че а, заедно с други колеги, ние сме за вътрешния пазар. По въпроса за маркирането на происхода, за който вие говорите, това е много трудно, много сложно. Досие в съвета, нещата са много сложни. Италианското предизвикателство, италианското председателство не можа да се справи с задачата, затова ние разчитаме много на вас. И а, вие ще си работите с нас в сътрудничество, защото от парламента зависи да се приемат законодателни актове. Вие говорихте за цифров пазар по дефолт. Цифровизацията върви много бързо в е, сферата на търговията, в администрацията, в е, електронното баркиране. Нещата вървят толкова бързо, че е, има риск тези по-възрастните и по-уязвимите потребители да, да излязат, да бъдат изхвърлени зад борда така че цифровизация по а, дефолт а, може да, да се придвижи твърде по-бързо благодарение на а, работата, която ние вършим тук и а, работата, която се извършва в националните правителства. Това бяха двете неща, които исках да кажа за възстановяването на економиката на Европа. Две неща са много важни. А, това не е економика на 21 век, е економика на 19 век и това са нещата, които трябва да се направят, за да се възстанови доверието. Мария Грапини. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Има много въпроси, които искам да ви задам, но ще се опитам да подбера някои от тях. Благодаря ви за, и поздравления за вашата кариера и за развитието на вашата страна. Вие сега сте част от екипа на председателството на съвета. Не се съмнявам, че искате да свършите всичко това. Вие много говорихте. Всичко изглеждаше много добре и много добре обмислено. Три неща. Гражданите искат по-бързи решения, ние в парламента искаме същото. Но историята показва, че нещата се забавят обикновено в съвета. Има три въпроса. А какво ще направите вие лично, а не съвета, по задължителното етикетиране? Етикета произведено в Made in когато потребителите купят нещо, а, как ще се съчетае това с задължителното етикетиране? Вие предлагате и някакво допълнително развитие. Предлагате първо по-нататъчно развитие по неконтролираните стоки на европейския пазар и дъмпинга на стоки. Необходими са ни някакви защитни механизми за собствените ни продукти Разбира се, трябва да се разбере, че няма нелоялна конкуренция. Много, е, много се радвам, че вие споменахте малките и средни предприятия. Как, имате ли визия? Какви са вашите предложения? Имате ли някакви нови предложения, по които искате да работите? Благодаря ви, желая ви успех. Се надяваме да, се видим отново в края на вашето 6 месечи, а и междувременно също. <clears throat> Благодаря за чудесните въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички тях. Когато говорим за цифрови единен пазар, както вече казах, заключенията на съвета ще дойдат в съвета по конкурентоспособността през мат, Редица предложения ще бъдат включени, включително цифров, цифровизация по дефолт. Аз мога да се съглася, че има основание за известна загриженост, за известна тревога, може би няма да може да се догони забавянето. Искам да добавя тук, че трябва да се създават и обучават допълнителни умения, което не би трябвало да изостава, за да може да се постигне принципа цифра импровизация по подразбиране. Съгласен съм с вас, че трябва да бъдем по-активни и проактивни, за да развиваме цифровото обучение още в началното училище. Трябва също така да мислим за обучаването на по-възрастните граждани, търговски дружества обучават по-възрастни хора в нашата страна през последните няколко години, няколко хиляди възрастни граждани бяха обучени. Те могат да използват електронни банкови услуги, да пазаруват електронно, просто защото ние им отделихме малко време и ги обучихме. Това е много важно за въвеждането на цифровизацията по дефолт. По въпроса за конкурентоспособността, това е част от оценката на въздействието. Един аспект на оценката на въздействието, което може би е е, участие отговор на въпроса на госпожа Грабини. Това е един инструмент, който позволява да не се стига в съдъна на улица. Аз, аз мисля, че е, този инструмент е от изключително важно значение. И а, също така съвета от своя страна много се много внимателно ще разглежда оценката на въздействието, изготвена от е, парламента и от комисията, за да може да избегнем, е, може би няма да може да се избегне, но да се е, намалят възможните евентуалните конфликти на по-късен етап. Когато говорим за происхода и за етикета, произведено в пакет. Опаковките са предназначени за по-добра защита на потребителите. Аз лично смятам, че няма добри страни и лоши страни. Има добър происход и лош происход по отношение на качеството на продукта което е по-важно, но трябва да постигнем консенсус и това е нашата бъдеща задача. Още няколко коментари за цифровия единен пазар и някои аспекти, които бихме искали да обсъдим на съвета по конкурентоспособността от е, гледна точка на потребителите, е важно геоблокирането, премахването на установените изисквания, да може малките и средни предприятия да работят по-добре онлайн, също така подобряване на платформата за обществените поръчки. Това ще бъде форматът на обсъждането от министрите, но вие сте прави, че само стратегията за цифрови единен пазар няма да проработи. Да видим <clears throat> как ще бъде съчетано това и как ще проработи. Благодаря ви за чудесната идея. Благодаря за много ясните отговори на сложни въпроси. Следващите три а, въпроса. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, за вашето присъствие и за вашите изказвания за обмяната на мнение. Беше много ясно от вашето изказване, че един вътрешен пазар е, е, цифров пазар е, е сред е, пре, вашите приоритети, но този пазар а, определено трябва да се създава според нас като приоритет. А, а, около защита на потребителите и трябва непременно да се осигури едно равнище на защита на потребителите с, един елемент на бдителност. Не би трябвало отново да се отваря този въпрос отново, а именно принципа за страната по происход, тогава, когато говорим за единия цифров пазар. Може да се чуе също така във връзка с цифровото съдържание и правото, и авторското право, и трябва също така да осигурим да, че трябва да се постигне опоменаване на източниците на стоките. И също така, също така трябва да споменем с риск да се противопоставим на някои изказвания, да всички законодателства всъщност защитават сигурността на потребителите, които защитават околната среда. По този начин улесняват живота на предприятията и това не означава да се създава всичко следващо около директивата за услугите, а просто трябва да се създаде електронна администрация, за да може да се предложи една гама от услуги на колкото е възможно повече предприятия и административни действие. И тъй като а, не става дума само за не за, за осезаеми стоки, аз мисля, че ние ще можем да работим също така по Митническия съюз, също така ще можем да работим и по директивата за нарушенията на митническите разпоредби. Mrs. Uh, благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, аз съм докладчик по въпроса за сигурност на продуктите. и внимателно изслушах казаното от вас. Съгласна съм, че трябва внимателно да четем документите на комисията. Оценката на въздействие в това число. Но трябва да ви уверя, е, че човек не би трябвало да има прекалено високи очаквания за съдържанието. Много е деликатен този въпрос за някои държави членки. Макар и да имаме идеи за разходите, все още, според мен, трябва да започнем работа. Преди да сме изчакали оценката на въздействието, просто защото има неща, по които наистина вече можем да работим, имаме информация в държавите членки. Тук в парламента имаме различни позиции, що се отнася до работата по сигурността на продуктите. Но съм сигурна, че ще стигнем до компромис в последствие и се надявам, че в съвета също има подобна а, готовност. Мога да ви кажа само едно нещо. От парламента сме отправили ясен сигнал на съвета, че ние сме готови да преговаряме и ще преговаряме. Разбира се, ние бихме искали да бъдат намерени разрешения на въпроса, но това няма да го направим, докато си седим около масата. Ние трябва да направим нужното, но е, решение да бъде намерено. Много е важно да се стигне до окончателно решение по този пакет, защото по този начин може да се гарантира наистина е, равнопоставеност на вътрешния пазар на Европейския съюз, а това е много важно и за потребителите по отношение на тяхната защита. И още нещо. Говорите за взаимно признаване на вътрешния пазар. Мисля, че трябва да разискваме още повече тази тема. Когато става въпрос е, за а, взаимното признаване. Да, можем да имаме а, взаимно признаване между Европейския съюз и САЩ, защото те вече имат а, етикет made in, произведено в например, може да бъде е, направен дизайна в Калифорния, да е произведено в Китай. И така, че ние може би трябва да потърсим някакъв компромис между държавите членки в този дух. Нека да използваме, за пример, американското законодателство, да започнем от там, от където те вече работят, за да видим по какъв начин можем да променим нормативната уредба. Защото в крайна сметка вече има намерен частичен отговор на проблема и трябва да стъпим на него, за да намерим компромиса а, и за държавите членки, защото вече имаме държави членки в Европейския съюз, които изнасят към САЩ, следователно спазват а, това законодателство. И по този начин ми можем да търсим бъдещи решения. Както и да е. Темата е много трудна. Разбирам това, но се надявам, че ще намерите решение защото по този начин ще можем да покажем и на дружествата, и на гражданите, че сме готови да изпълним задачите си, можем да гарантираме по-безопасен вътрешен пазар и равнопоставеност за дружествата. Благодаря. Айвен Стефанич. Айвен Стефанич. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министр, за вашето много ясно изказване за приоритетите и целите в хода на вашето председателство. Изключително удовлетворен съм отказаното от вас от по отношение завършване на единния пазар в областта на услугите. И искам да ви задам един конкретен въпрос. Тук 2009 година а, се работи по директивата за услугите, но там не попадат всички услуги, така че въпросът ми е а, какво а, ще предпочитате да разширите съществуващата директива, директива и да включите в нея услугите, които по-настоящем не са включени, или ще възприемете по-радикален подход и ще предложите нова нормативна уредба в тази област? Благодаря. Uh, uh, Благодаря, госпожо Розие. Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите обхваща много сериозен спектър от въпроси, така че а, не винаги има при... припокриване с моите задължения в качеството ми на министър но ако се наложи, ще дам думата на колегите ми, за да отговорят. По отношение на регулаторната рамка за митнически нарушения и санкции, проведохме дискусия с колегите ми и те потвърдиха, че латвийското председателство е готово да започне работа по това изключително трудно досие и ще ни е интересно да видим вашата оценка по този въпрос и да видим доколко можем да го изменим, за да се постигне съгласие А, ако се върнем на пакета за безопасност на продуктите, в момента очакваме анализа на комисията по този въпрос. Даваме си сметка, че това няма да е лека задача. Имаме някои идеи, които ще предложим на колегите ни в съвета но трябва да си, да, да си давате сметка, че става въпрос за общо решение. Ще представим нашите решения, ще вземем предвид и направените от вас предложения. Господин Стефанич, по отношение на директивата за услугите, тя е в сила от 2009 година насам, но виждаме, че нейното изпълнение – не е напълно ефективно. И това е така не защото няма достатъчно области обхванати от директивата, а защото мерките за нейното изпълнение и съответно контрола за нейното изпълнение не са достатъчни. Следователно смятаме да наложим период за изпълнение на директивата за услугите за, с цел подобряване на механизмите за изпълнение и контрол на директивата. Надяваме се комисията също ще вземе участие в тази насока, тъй като тя като пазител на договорите ще може да проследи изпълнението на директивата за услугите. Знаем, че това е много важно. Трансграничните услуги възлизат само на 5% от БВП, което е изключително ниско 30%, предвид факта, че услугите са 70% от всички дейности на бизнесите. Като говорим за нови области или отделни законодателни актове. Вече казах, че ще се съсредоточим върху три строител, услуги за строителство, търговия на дребно и бизнес услуги, където можем да работим по допълнителни законодателни актове. Следващите три оратора са Ог Шанлова и Ева Панова. Mrs. Con- Yes, Госпожа Конланген. На първо място искам да пожелая на госпожа министра добре дошла, желая ви успешно председателство. Когато слушах презентацията ви, много ми хареса, че се съсредоточихте върху конкурентоспособна Европа, засилването на е, е, вътрешния пазар и също така засилване на защита на потребителите, включително и засилване на ролята на малки и средни предприятия. Аз работех по директивата за пакетното пътуване и ако всичко върви добре, тази комисия ще я одобри в рамките на триалога. Но на хоризонта съществуват някои важни проблеми, които противоречат на целите на вашето председателство. Тук става въпрос, че ние се грижим за малки дружества, малки хотели, малки е, туристически компании в държавите членки. Даваме си сметка, че дискусиите по този въпрос в съвета не са никак леки. Вярно ли е това, че тези дискусии по директивата за пакетните пътувания са трудни и смятате ли, че ще можете да улесните нещата за по-малките дружества, без разбира се да се подкопавя защитата на потребителите? Друго нещо е, е значението да се съсредоточи съвета върху онлайн услугите в рамките на директивата. Трябва да се отдаде нужното внимание на този елемент, защото в противен случай директивата няма да постигне целите, които са заложени. Ако, извинявам се, ако не присъствам за вашите отговори, трябва да тръгна в 4.30, тъй като трябва да присъствам на гласуване в Комисията по околна среда. Сигур, сигурна съм, че ще чуете отговора и по този начин насърчавам следващите оратори да, са, да говорят по същество. Олга, заповядай. Já si vás dovoluji připítat a samozřejmě, že jako zpravodajka k... E, Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, уважаема госпожо министър. Аз бях докладчик по е, доклада за екосистемите. Много се радвам, че извинете, доклада за ECOL, е, по който беше постигнат значителен напредък в рамките на италианското председателство. Надявам се, че ще доведете до край работата по този въпрос. Искам да погледна на нещата от различна гледна точка. Когато говорим за защита на потребителите, Много често в дебатите в този парламент се обсъжда не толкова дали е постигнат напредък, а дали правните разпоредби, които сме приели, се прилагат на практика. Това ще го обхванете ли в рамките на вашето председателство? Защото смятам, че тук е необходимо засилване на мрежата за защита на потребителите – Другият ми въпрос е свързан с вашата стратегия за цифровия вътрешен пазар. Споменахте някои от нещата, които иска, искате да разгледате в рамките на дискусиите в съвета, защита на потребителите, за да се гарантира, че се зачитат правата на потребителите. И тук се връщам още веднъж до цифровия вътрешен пазар. Също така ме интересува в този контекст е борбата срещу всеки вид дискриминация. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Госпожо министр, добре дошли в нашата комисия. Много се радваме, че сте тук. Благодаря ви, че ни отделихте време и за това, че ни представихте изчерпателно приоритетите на председателството. <clears throat> Мисля, че вие бяхте до този момент максимално точна. Ще засегна съвсем кратко цифрови единен пазар. Като човек, който като представител на младеща се срещам с млад, други млади хора. Радвам се, че вие споменахте думата предприемач. Много хора смятат, че искат да създават нови предприятия, но може би в следващите 6 месеца ваша задача ще бъде да убедите колегите си, че нови работни места могат да се занимават чрез предприемачи. Когато говорихме за единия цифров пазар, вие е, е, също говорихте е, за това, че играете шах. А шах не е променен от десетилетия. Макар, че ние тук много страстно защитаваме единния цифров пазар с много големи очаквания, с много политическа воля, не бихме искали е, цифровия пазар да завърши с съдбата на пазара на телекомуникациите. Говорете с вашите колеги в съвета и ги, убеди, и ги убедете, че а, е, този пазар е много важен. И ако можете да го направите, включително на местно равнище, ще а, бъде фантастично, защото ние ще можем да продължим да си свършим работата. Uh, yes, uh, uh, to да, в, отговор на госпожа Колин във връзка с, с пътуването. Да, знаете, че постигането на общо становище не е лесен процес, макар че има много добра подготовка, имаше обсъждания в съвета и при предишни председателства, но през декември миналата година беше оговорен общия подход на съвета на конкурентоспособността. На 4 февруари ще се проведе първия триалог, за да може да се постигне споразумение. ако вие питате дали се е намерен баланс от една страна между потребителите, от другата страна малките предприятия и доставчиците на услуги. От друга страна, моят отговор е да, мисля, че ние изменихме първоначалното предложение на комисията и стигнахме до една форма на регламент, който подобрява достъпа до информация с много ясно разграничение на отговорностите на всички доставчици на услуги. Това е общо взето близко до един добър компромис. Във връзка с правата на потребителите, аз мисля, че повишаването на информираността е един от проблемите, който трябва да се вземе предвид и тук. Е, ние организираме голяма конференция на потребителите на 23 и 24 април в Рига, за да се обсъдят е, въпроси свързани с защита на потребителите – които следва да бъдат отчетени по-късно на политическо равнище. И сега, като се връщаме към предприемачеството, единия цифров пазар, в економиката на знанието най-голямата стойност на продуктите и услугите се създават от е, цифровите аспекти на продуктите. Те би трябвало да увеличат, да повишат своята себестойност. И тук именно цифровия пазар е много важен. Всички ние говорим за достъп до финансиране, но всъщност забравяме този много важен аспект уменията, които трябва да вложим в предприятията в цифровия пазар и премахването на бариерите пред тях. Последните три въпроса ще бъдат зададени от Никола Данте. Thank you. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Позволете ми, ще изчакам докато си сложите слушалките. И е, благодаря ви, госпожо председател, благодаря, госпожо министър. Ние на италиански казваме успех а, на вашето председателство. Както много добре пояснихте, имате много приоритети, много нерешени проблеми и още много работа с комисията. Сигурен съм, че ще си свършите добра работата, но ако ми позволите един съвет, вместо да се опитвате винаги да постигнете е, съгласие винаги. Опитвайте се да си свършите работата в съвета. Те винаги разбират е, всички председателства е, че проблема не е тук в парламента, в сградата, в която вие сега се намирате. И аз мисля, че добрата воля от страна на председателството е много важна, но не е достатъчна, за да можем ние да си свършим работата. Аз разбрах това в първите си 6 месеца. Аз съм сигурен, че у вас не липсва добрата воля, но това само по себе си няма да бъде достатъчно. И аз мисля, че това, което трябва да направите, е да предадете на държавите членки посланието за това, че трябва да има малко повече Европа. Два проблема свързани с, с цифровия единен пазар, което е важно за бъдещето на нашия а, континент. Видяхме добрата воля на италианското председателство, но те не успяха да свършат добра работа с Connecting Europe, с роуминга, с крайния срок за мерки в тази връзка. И второ, сигурността в работната заетост. И мисля, че това е много важно, особено във време, в което е, има стачки, като във Франция, е не по-малко важно нашите политически лидери да сложат в политическия дневен ред проблема за споделена политика на сигурността което ще подобри сигурността на нашите граждани. Трябва да преодолеем нашия егоизъм. През последните месеци но не успяхме да постигнем споразумение във връзка с сигурността на мрежата. За съжаление не беше постигнато на... не беше постигнат напредък. Ние не можахме да получим отговор от съвета и аз много се радвам, че вашето председателство поставя в центъра на своята работа проблема на реиндустриализацията, промишлената политика и конкурентоспособността. Благодаря ви много. За това ние смятаме, че Европа трябва да може да е в състояние да бъде лидер. Много колеги говореха за темата произведено в. Не, а, ви отговорихте на този въпрос. Не трябва да делим държавите на добри и а, лоши, но ако един продукт носи етикета на държава членка на Европейския съюз, това означава, че химикалите са произведени в съответствие с стандартите за сигурността на Европейския съюз е, работете по този въпрос. Успех най-важното е, че а, е, ви, вие би трябвало да работите в вашата сграда, а не тук, защото там е проблема. Много благодаря. Един от преводачите е, ми каза неодавна, че е по-лесно да говорят е, да, да, говоря, е, да говорим на нашите езици, отколкото да се борят с, нашите версии на международен английски. Благодаря ви за това, че дойдохте тук, да се срещате с нас и да ни представите приоритетите на председателството по вътрешния пазар. Аз имам два въпроса. Едното е роуминга. Аз не съм с впечатлението, че има напредък в този въпрос. Говореше ни се, че в 2015 година този проблем ще изчезне, а ние не виждаме никакви предложения. Аз се надявам, че латвийското председателство няма да остави този проблем на Люксембург, защото аз не съм сигурна как ще се справят с това, защото сега вместо европейските граждани да са удовлетворени от факта, че роумингът, благодарение на усилията на парламента, намаля благодарение усилите на парламента. На тях се казва, че роуминга ще изчезне до края на 2015 година ще изчезнат. Мисля, че атмосферата е доста напрегната по този въпрос и именно за това аз лично се надявам, че латвийското председателство наистина ще ускори този процес. Втория въпрос, това вече беше гласувано, става дума вече само да се преложи, става дума за уреждането на спорове. Аз наистина много се страхувам за тази тема, защото и парламента, и председателството наистина трябва да направят така, че комисията да приложи решеното. И имам един въпрос. Вие казахте, Днес и вчера говорихме за това, за форума за единия пазар. А, говори се, че това ще бъде организирано в сътрудничество с Европейския парламент и комисията. Идеята за форума се роди тук в тази комисия и много се радвам, че ще бъде организиран този форум в Рига и ще съпътства дейността на съвета по конкурентоспособността, но какво е действителното сътрудничество с, нашия, с нашата комисия, защото форума се предполагаше, че ще обедини а, участващите в него. До този момент ние нямаме информация от комисията. За първи път чувам а, неодавна от вас за този форум. Господин Ван Нистерой. laatste, de laatste vraag. Ik sluit graag aan bij. Благодаря. Един последен въпрос. Наистина много ясно отговорихте и доказахте е, пълната си вяра, че може да се подобри от ваша страна единния пазар – Чухме и за големите инвестиции от плана Юнкер, но трябва всъщност да се намерят точно конкретните насоки, в които да се е, отправи това финансиране. Това е много важно. не засегнахте нищо във връзка с превенциите с общественото здравеопазване, например. Колегите тук в парламента е, се е, чудим. Наистина навсякъде става въпрос за тази тематика. Начин на живот, жизнен стандарт. В много държави се говори за онова, което би трябвало да правим или не би трябвало да правим. Ние наистина все ни се харесва големия пазар в Америка. Е, в здравеопазването се използват какви ли не параметри, важни за здравето на хората, но други думи. Кое е следващата стъпка? Ще има ли някакъв пакет през месец април? Не знаем какво ще има в този пакет. Как се разглежда въпроса с превенциите, здравеопазването? И на последно място, е, може да бъде а, голям дела, малък също би могъл да бъде. И къде а, сектора беше изключително мощен. Не зная обаче в последствие какво се случи. Имате ли някаква представа относно всичко това? Как можем да допуснем конкуренция, свободна конкуренция, да се развива свободно конкуренцията? Необходимо е да има повече е, новосъздадени предприятия. Ще направите ли нещо по този въпрос или просто ще приемете идеята, че ние просто губим позиции и няма какво да направим? So, so that was the last the Това беше последния въпрос от залата. И така, единния пазар и форума за единния пазар, който се организира от председателството, разбирам, на 31 март е предвиден. Не, 26 март, четвъртък. Е, щеше да се проведе на заседание на комисията вътрешен пазар и защита на потребителите, но тъй като любезно ни е, ме поканихте на съвета, е, ние решихме да преместим заседанието сряда. Това е трябваше да има обаче а, малко пленарно заседание. И така, в четвъртък няма да има такова, така че въпросът ми е какви ще бъдат приоритетите за този форум за единния пазар и може би повече а, депутати биха могли да се присъединят към него, защото а, съм убедена, че ще има интерес. А, няма да има официално посещение на цялата комисия на този форум. Това няма да бъде възможно имаме конкретен бюджет за пътуване в държавите членки, но много ви моля, когато разполагате с повече информация, бихте ли ни изпратили, за да видим дали повече от депутатите ще могат да участват. Наистина това е, е много важно, за да можем да насърчим съвета по конкурентно способност да направи стъпките, които парламентът също би искал да направи. Бихте ли желали да отговорите на последният въпроси? Последните няколко въпроси, да. Връщам се е, на въпроса на госпожа е, Шарзелова, защото не отговорих за равнопоставеност в достъпа към услугите, което е много важен въпрос. Наистина, за нас е, единият цифров пазар е висок приоритет, както и услугите. Ние потвърждаваме, че интернет трябва да може да бъде използван от всички потенциални а, потребители, които се интересуват а, от въпросите, свързани с услугите. Услугите трябва да бъдат достъпни, включително и за хора с увреждания. Тук говорим за равнопоставеност сега, забаването по отношение приемането на европейския стандарт, това беше причината. по време на италианското председателство, латвийското председателство би желала да се възобновят разискванията. Надявам се, и Европейския парламент ще прояви интерес в този процес. Господин Данти и господин Охенштайн разгледаха въпроса свързан с пакета далеко съобщение. Това е изключително важен пакет от единия цифров пазар. От моя гледна точка мога да кажа, че съвета подкрепя целите на предложението за намаляване на разпокъсността на пазара, но що се отнася до средствата, с което да се постигне това, очевидно имаме различни позиции. Е, необходимо е да разгледаме съществуващата нормативна уредба и преразглеждането и ще бъде извършено най-напред от комисията. Очакваме този въпрос. Надявам се, че тези елементи от е, е, пакета ще бъдат запазени, що се отнася до неутралитета на мрежата, както и роуминга. А също времено се надяваме, че ще има климат на устойчиво развитие на инвестициите. На 13 януари е, бе направено е, предложението от съвета, подкрепено от всички държави и членки. Е, две основни са аспектите Неутралитет на мрежата на първо място, неутралност на мрежата ще основем нашия компромисен текст именно върху основата на неутралността на мрежата и по този въпрос ще има съгласие, е, имаше съгласие на държавите членки, поне мнозинството от тях на работна група през ноември 2014 година. По отношение на роуминга ще представим нов преработен текст – принципа At Home Plus, т.е. ще се разчита на тарифите за роуминг, но в страната домакин. Няма изцяло да изчезнат тарифите, те просто ще бъдат запазени в минимален размер и разбира се, ще се предвиждат и а, бъдещи намаления на тези разходи с цел това да бъде направено в полза на потребителите. Анализ подробен бе направен, що се отнася до определяне на рисковете, които биха възникнали, ако роуминга изцяло бъде премахнат, така че е, компромисният текст ще бъде подготвен, надявам се, и разгледан след, сред държавите членки. Министъра е, на транспорта отговаря за това досие. Неговото отношение беше много позитивно. Той заяви, че съветът ще може да стигне до съгласие през месец март. Така че е, се очаква известен напредък. По разрешаването на споровете. Няма да мога да коментирам. Министра на правосъдието се занимава с този въпрос. Би трябвало да съм прекалено смела, за да навляза в тези територии. Не съм запозната. Що се отнася до плана Юнкер, бизнес средата, вероятно не мога да отговоря на всички аспекти от вашите въпроси, но мога да отговоря на някои. Конкурентната Европа. Тук се разглежда конкурентноспособността на трудещите се. Това е общ коментар, разбира се, но що се отнася до малките и средни предприятия и а, а, акта за тях, а, по време на преразглеждането на Small Business Act бяха разгледани много от тези аспекти с държавите членки относно приоритетите на МСП в следващия период 2015-2020 година. Виждаме, че остават все още разкрити предизвикателства, а именно как да се лансира растежа на малките и средни предприятия предприятия, как да се преодолеят, преодолеят някои от пречките, които съществуват, например достъпа до финансирането. И тук, разбира се, нямам предвид само много добрия план Юнкер, който се надяваме, че ще даде тласък на инвестициите в Европа, а използването се има предвид и на други механизми за финансиране а, за малките и средни предприятия, като например финансиране от различни източници. В Съединените щати много повече са напреднали нещата в тази област в сравнение с Европа, особено по отношение на високорисковите дружества и а, новите компании инструментите за финансиране на малки и средни предприятия, различни от банковия сектор, са възможност, по която ще се работи. И на второ място, е, ефективна стопанска среда и нормативна уредба за дружествата, възможност за влизане в нови пазари. Кластерите са една възможност. Може би ще бъде по-добре за малките дружества да навлизат на чужди пазари, ако бъдат включени именно в споразумението с щатите. Е, голяма възможност, голям пазар, но въпросът е дали нашите дружества ще бъдат достатъчно конкурентно способни, за да могат да навлязат успешно на тези пазари, как да им помогнем с е, различни е, инструменти инструменти, например програмите по кластеринг е една възможност, но местата са 190 възможности в кластера, така че има по какво да се работи. Що се отнася до достъпа до технологиите, познанията във връзката с ИКТ, всичко, което може да бъде използвано, следва да бъде анализирано. Общата структура, научно-развойна дейност, изключително голяма роля ще имат и за малките и средни предприятия. Може би ще бъдем много скъпо те да купят всички нови технологии, които са им нужни за стопанската дейност. Но ако могат да използват съществуваща инфраструктура, това вероятно ще им помогне и разбира се, квалификациите, уменията. Вече засегнах този въпрос. По отношение на форума за единния пазар, много моля да ни отговорите. Да, този форум ще се проведе на 26 март, както ви казах и по-рано. Е, мисля, че трябва да има таблица с всички събития, които се организират в рамките на нашето председателство и някои от приоритетите, е, които ще бъдат включени във форума. Кои са те? програмата на неформалния съвет конкурентно способност, цифровия единен пазар, разгледах тези аспекти по-рано, класическия единен пазар за услуги и стоки. Ще се радваме, ако а, депутати на Европейския парламент успеят да стигнат до Рига за този форум. Благодаря. Председателката. Благодаря ви, госпожо Министър, Изключително обобщение на портфолиото направихте. Благодаря ви, за мен бе удоволствие. Желаем ви късмет. Надявам се, че това ще бъде само началото на нашата съвместна дейност. Уважаеми дами и господа, останете с нас. Моля, заемете местата си. Yes, please. Or Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, if you are not staying with Дами и господа, ако няма да останете, моля да напуснете залата. Знам, че имате много какво да си кажете, но предстои размяна на мнения за, върху доклада за е, упростяването на прехвърлянето на моторни превозни средства. Това е много важна тема. Важна тема с оглед потребителите в Европа, също така местопребиваването в Европа. Ще се опитаме да наваксаме малко с времето защото в края на срещата на тази комисия, след срещата на координаторите, трябва да отида на конференция на председателите на комисии, посветена на дългосрочния план за инвестиции, където председатели от различни комисии ще си разпределят отговор... отговорностите и ролите в различните комисии и се надявам да ни представя добре, така че се надявам да свършим на време. Благодаря ви за чудесните въпроси в предходния панел. Dieter Shansova, would you like to uh, present your views on the... Дита, би ли искала да представиш мнението ти върху тази тема за прехвърлянето на моторни превозни средства, регистрирана в друга държава членка в рамките на единия пазар? Благодаря ви. Мисля, че на комисията се пада ролята да представи резултатите от доклада, след което с удоволствие ще взема думата. Следователно, от представителите на комисията ще попитам дали бихте представили резултатите от доклада за въздействието върху постъпленията от данъци. Благодаря ви госпожо председател. Преди да ви представя неофициалния документ, бих искала да припомня още веднъж, че предложението на комисията цели да раз, разгледа някои от основните опасения за потребителите в рамките на единия пазар Предложението съдържа е, редица упростявания, които да гарантират премахването на пречките за гражданите. Пречки, които бяха довели до редица жалби в е, съда на Европейския съюз през предходните години. На Корепер на 31 януари 2013 година беше поискано от комисията да извърши допълнителен анализ за потенциалните данъчни последици от това законодателно предложение. И това даде началото на дискусиите. Службите на комисиите извършиха този анализ и го изпратиха на съвета и на парламента през декември 2013 година. Беше направена сходна презентация, каквато ще направя и днес в съвета в рамките на работната група за техническа хармонизация и тази презентация беше направена на, на 16 декември. Днес ще ви представя основните елементи, методологията, която бе използвана от комисията основните елементи, които са очертани в анализа и също така какви са следващите стъпки. Първо по отношение на методологията. Анализът се основава на доказателства информация, която се подава от държавите членки. Те отговарят на въпросник, изпратени им от комисията през март 2014 година. В анализа се използват и статистики от редица източници с цел да се оцени тежестта на данъчното облагане в различните държави членки, както и различните раз, и разликите между данъчното облагане на моторни превозни средства в, в държавите членки. Кои са основните елементи в а, анализа? Първо, Документът анализира съществуващото законодателство на Европейския съюз. Също така се позовава и на редица съдебни решения на съда в Люксембург. Не бива да забравяме, че данъчното облагане е слабо хармонизиране на, на европейско равнище и въпреки, че разполагаме с две директиви в тази област, законодателното развитие по отношение на данъчното облагане на превозни средства до голяма степен зависи от съдебната практика на съда. Второ, в неофициалния документ се анализират основните видове данъци за превозни средства и също така техния размер. Въпреки, че всички държави членки прилагат данъчно облагане за движение, само някои от тях прилагат данъци за регистрация и застраховане. Равнището на данъчно облагане се различава значително в различните държави членки. Можете да видите това в приложенията, където са предоставени статистики за различните данъци върху превозни средства в, в държавите членки. В документа се разглежда и проблема за избягване на данъци, за укриване на данъци. В някои случаи има голями, големи разлики. И това може да представлява стимул за поведението за регистрация на частни лица и дружества, които целят да плащат по-низки данъчни ставки. Съществува опасение сред държавите членки, че избягването на данъци, които според тях е съществуващ проблем, може да се засили след приемането на предложението. При все това, съгласно отговорите на повечето държави членки, в повечето от тях не се наблюдава несъответствие и не спазване на задължението да се регистрират превозните средства в употреба на тяхна територия. Ето защо сме идентифицирали това като основен проблем документа се анализира и връзката между регистрация и данъчно облагане, както и критериите, налагащи регистрация. По-настоящен в повечето държави членки данъците върху превозни средства се облагат върху превозни средства, регистрирани в съответната държава. Но в някои държави членки се предвижда и възможността да се облагат с данъци МПС, които не са регистрирани в съответната държава, но се използват на нейна територия. По отношение на критерия да се иска регистрация на превозното средство като цяло. В повечето държави членки това се изисква, ако титуляра на притежателя на превозното средство е с место пребиваване в държавата и използва превозното средство в същата държава. Предвид отговорите, които получихме от държавите членки, сме изготвили едно обобщение на възможното въздействие на предложението на комисията от данъчна гледна точка в различните държави членки. Повечето държави членки не очакват значителни промени в поведението за повторна регистрация, както на граждани, така и на дружества. В държавите членки не се и очаква особено въздействие върху постъпленията от данъци. Рисковете за нарушения на системите в държавите членки за регистрация на МПС се свеждат до минимум от факта, че пригодността за използване на пътя и е задължителна, т.е. трябва да се извършват редовни технически проверки. Съгласно законодателството на Европейския съюз и съдебната практика на съда, държавите членки не трябва да, изготви, да изискват регистрация на превозното средство в следните случаи. Например, средства, превозни средства, които се използват в трета страна. В редица държави членки съществуват големи разлики в данъчните ставки, които по настояще могат да представляват стимул за избягване на регистрация. При все това нивото на не спазване на законодателство остава съмнително ниско и това е признак, че механизма за борба срещу злоупотреба и механизма за контрол е ефективен. Сега, какви стъпки предстоят, след като сме достигнали до окончателен вариант на доклада и той е изпратен до съвета и парламента. Изготвянето на този доклад позволи на службите на комисията да съберат допълнителна информация за процедурите за регистрация на МПС в държавите членки, също така относно опасенията. По този начин Получаваме повече информация за целите на бъдещи дискусии и също за варианти за възможни компромиси в член 3 от предложението. Доколкото си спомням, в съвета бе постигнато съгласие по почти целия текст, с изключение на член 3. В рамките на латвийското председателство дискусиите ще продължат. Следващата среща на работната група на съвета трябва да се осъществи на 4 февруари. От гледна точка на комисията, всеки компромис трябва да е в съответствие с законодателството на Европейския съюз и съдебната практика на съда, но и трябва да е лесно приложимо в държавите членки. Също така, Компромисът не трябва да подкопава основната цел на предложението, а именно да премахне пречките за прехвърляне на моторни превозни средства за гражданите в различни държави членки. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Искате ли да отговорите на въпросите? Благодаря, Вики. Благодаря на комисията за представянето на този неофициален документ. Както много от вас знае, това предложение е много важно, тъй като то се засяга 20-те най-важни проблеми на гражданите във връзка с пазара. Ние ще се ангажираме с преговорите и се надяваме, че ще може текста да се приеме колкото е възможно по-бързо. Прехвърлянето на кола от една държава членка в друга е административен кошмар за хората. Като човек, който го е правил рано, неодавна, аз знам много добре за какво говоря. Трябва да, да, продъл, да подкрепим това предложение, защото то е предназначено да а, улесни живота на хората. Това в никакъв случай не застрашава безопасността по пътищата. Започвайки с неформалните преговори през януари 2014 година постигнахме значителен напредък. Някои от държавите членки поискаха от комисията оценка на въздействието, като по този начин се спряха временно преговорите с Европейския съюз. Напълно разбирам, че някои държави членки ще загубят данъчни приходи, ако държавите членки прехвърлят а, а, данъчни приходи а, в друга държава. Именно за това те искат да се а, оцени а, въздействието. Както току-що каза комисията, на всички трябва да е ясно вече, че този регламент няма да промени статуквото, няма да навреди на държавите членки по какъвто и да е начин, няма да се създава данъчен проблем, а нито ще даде възможност на държавата, на отделни хора да лъжат държавите повече, отколкото го правят така. Мисля, че комисията би трябвало да работи, да призове съвета и държавите членки да се върнат в, към преговорите. И аз много се радвам, че латвийското председателство изяви готовност да го направят. Мисля, че това е много важно досие за гражданите. Аз очаквам бъдещо сътрудничество с докладчиците в Сянка, както и с съответните лица от комисията. Благодаря. Марк? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Ние не трябва да повтаряме това, което каза докладчика. Всичките факти са ни известни и са на наше разположение. Ние просто искаме средата да бъде по-прозрачна, по-ясна от за потребителите. Позицията на комисията е ясна. Те винаги са били готови да е, водят преговори. Има скептицизъм в съвета по отношение на тази тема. Това е защото комисията поиска да се направи едно повторно проучване, което означава, че парламента беше прав да мисли, че ефекта на тези мерки е положителен, не отрицателен, така че според мен това означава, че ние трябва да продължим с преговорите, да засилим желанието на потребителите да продължат да работят, съвета трябва да работи, ние ще ги подкрепим, за да може да опростим е, системата на регистрирането на автомобили в рамките на Европейския съюз. И ние се надяваме, че нашата позиция ще може да бъде одобрена с гласуването на мнозинството в парламента. Благодаря. Каса Штайнер, да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, както господин Карис. Аз няма да добавя много. Е, щях да се радвам, ако можех да задам въпрос на съвета на заседанието, за което вие говорихте за четвърти февруари. Аз мисля, че ще бъде важно и аз благодаря на докладчика за това, че всъщност ние провеждаме тази дискусия, защото имаше усещането, че може би темата ще бъде елиминирана и това е грижа загриженост на много граждани, особено когато трябва да се пререгистрират коли. Това е много конкретен въпрос. Тогава, когато отидохме на това първото заседание и в предишния мандат, ние когато се опитахме да говорим с съвета, те изведнъж поисках допълнително изследване, нещата се забавиха. Аз разбирам, разбира се, деликатността в позициите на държавите членки, което е свързано с данъчните приходи, но съм сигурна, че има начини да намерим решение на този много важен въпрос. Няма представител на съвета, мисля, че би трябвало да има представител. Благодаря на комисията за обсъждането на нон-пейпера. Ние ще произвеждаме, ще проведем дискусия пак а, след 6 месеца, ако няма раздвижване по въпроса. Очаквам да видим какво ще каже съвета. Тук е важно и съвета да се произнесе. E Благодаря. Ще дам думата на другите депутати и след това на докладчика. От е, Обединена левици, господин Масталка, дали е тук? Не. Добре. Тогава Ефлин, имате думата. Благодаря. Подкрепям казаното съвсем ясно до тук. Наистина въпросът е много важен за гражданите, за потребителите. Разбирам, Отмър. Не зная какво стана с сина ви, с найманото на кола във Франция. Той накрая да успяли. Много сложни бяха в обстоятелствата. Но, разбира се, всичко е свързано и с данъчното облагане. Тук нещата хич не са и ясни, а пък бихме желали да се изясни е, положението в интерес на гражданите. Да, трябва да чуем позицията на съвета. Защо проблемът е блокиран? Не разбирам защо. Thank you. Следващия оратор. Благодаря. Нямам превод от датски. Ще говоря на английски език. Първо ще кажа, че напълно съм съгласна с становището изказано до тук. Регистрирането трябва да се извършва по-бързо, отколкото това се прави днес. Това е ясно. Това е в интерес на гражданите. Аз самата имам автомобил. Трябваше е, да е, отида в Германия. Три часа ми отне процедурата. Така че, може би, в крайна сметка, бихте могли да заимствате датския пример. Много е лек и не скъп нашия подход. Много бях шокирана от казаното от докладчика – няма проблеми. Е, да, да, ма това не е вярно. Не е така казва и комисията. Комисията казва, че мнозинството нямат проблеми с данъчното облагане, но пък и вие казахте, да, някои проблеми е, се срещат в някои е, държави членки. Е, така че ако се възприеме датския модел, ако се приеме предложението в сегашния вид, може би нещата ще бъдат по-леки трябва да бъде лесно за гражданите, но трябва също така да отчетем необходимостта и за държавите членки да се разгледа въпроса с данъчното облагане. Това не е хармонизирана област, поне не по настояще Нека нещата да ги направим по-лесни и по-бърза да бъде процедурата за гражданите, когато прехвърлят моторно превозно средство в друга държава. Не става въпрос за отделни случаи. Поне в е, седем държави, доколкото зная, е, биха възникнали сериозни проблеми, ако предложението се приеме в сегашния си вид. Призовавам парламента. Нека бъдем открити в търсенето и намирането на решение. И общо взето трябва да се обединим около промяната в трети член основно – ако нещата се приемат в сегашния вид, е, вероятно е, половината е, дъчани ще отидат в Германия да си купат кола, другата половина ще отидат в Швеция. Е, може би малко попрекалих, но в крайна сметка искам да кажа, че доста би струвало цялото това начинание в сегашния вид. Нека да намерим решение в интерес на гражданите, без нарушаване и унищожаване на данъчните системи в държавите членки. За това ви призовавам, а трябва да предложим и бързо. Но отново призовавам ви да погледнете какъв и датския модел. Благодаря. Лисия. Имате думата, Лисия Кансари. Съвсем накратко. Исках да кажа, че съществуват възможности за съжаление, че ще се увеличат случаите на неизпълнение на данъчните задължения, дали ще се укрива, дали ще се избягва данъците това означава, че ще се извърши ги регистрация, например, че живее е, мой съгражданин в Естония, пък той ще си живее в Финландия, за да не плаща пътен данък в Финландия. Държавите, които оповестиха, че срещат сериозни проблеми, някак си като че ли не мислим за тях – Трябва да предотвратим проблемите. Трябва да предупреждим гражданите. И като направим това, те просто ще почнат да отбягват данъка. Имате думата. Има много други проблеми с е, данъците за автомобилите. Ние като че ли все повече и повече се движим, живеем на няколко места по едно и също време. Аз сега всъщност не зная къде повече живея. Ако взема да изчисля къде съм, така че къде да се регистрира колата ми. Трябва да преборя дните в годината или мястото да спазвам, където е регистриран автомобила или къде автомобила стои по-дълго време и проче. Е, сложни са проблемите. Трябва да разгледаме, да анализираме е, предизвикателствата, да търсим нетрадиционен начин за тяхното решение. Е, понякога голямата кола се кара в чужата страна, по-малката в родната и, и така нататък. Въпросът, който искам да задам е следния. Как разграничаваме нещата, защото според мен има много неясни понятията. Например, ползвателя от собственика. Казвахте, е, собственик – а сега чувам, че в Белгия, ако някой, който живее в Белгия, но шофира автомобил, който не е негов, а е регистриран в друг друга страна, може да се сблъска с много сериозни проблеми. Та, да, Питам се какво ще се случи в, това число, в такъв случай. Това а, а, ползвател на колата ли е? Караме мене, защото съм си пинала повече конкретна вечер или не? Или човек е регистриран а, в а, Полша? Или пък е жител на Белгия? Хиляди въпроси възникват а, те остават все още без отговор, а трябва да имаме изключително гъвкаво отношение към проблема. Thank you. Mr. Благодаря. Господин Сан, добре дошъл на заседанието на комисията. Благодаря, госпожо председател. Тук съм от името на госпожа Барлен Мици, която не може да бъде тук днес поради е, здравни проблеми е в Молди и тя моли да се направи от нейно име това е, изказване. Ще го прочета. Европейската комисия на хартия, що се отнася до прехвърлянето на МПС, регистрирани в друга държава в рамките на вътрешния пазар, е, води до сериозни е, притеснения и следва сериозно да бъде анализиран. Комисията отново не успя да отговори на въпросите на държавите членки и депутатите, а именно по-точна информация данни по отношение на сегмента от пазара, що се отнася до прехвърлянето на МПС и също така данъчните приходи. Тяхното движение не може да се стъпва само на допускания, искове и липса на цялостна информация. Нужно е да се представят данни, конкретна информация, които да бъдат екстраполирани на общностно ниво. Говорим на регламент, е, който е изключително е, важен, най-важният акт от общностното право, което, който е необходим да бъде редактиран и съставен. По-нататък, мнозинството държави членки не очакват значителни промени във връзка с пререгистрирането в друга държава членка, която се приеме регламента в резултат. На това няма да има много е, случаи на премествания на регистрацията. Ако нещата се променят значително, е, остава друг въпрос. Е, трябва да се променят значително е, правилата на общностно ниво. В доклада не се дават отговори на зададените въпроси, а когато има някакви отговори, те са всъщност частично представени в работния материал. Мнозинството държави членки не предоставят адекватен отговор, се казва в доклада и следователно е нужно да има по-конкретна информация в работния материал. Освен това, трябва да се има предвид и отговорите на държавите членки относно тяхната практика и е, съдебната практика в тази област. От самото начало следва да се подходи по този начин, но комисията от самото начало не отговаря на конкретните въпроси. Шест държави членки през декември изпратиха конкретни въпроси и те заявяват, че е, намерението да се отбегне регистрирането ще стане още по-широко разпространено, ако се възприеме този подход. Тъй като комисията отчита факта, че някои държави членки, като например Малта, въпросът не се отнася само до приходите, а и до примахането на много сериозни социални екологични е, въздействия, т.е. висок брой автомобили е, на площ в Малта. Това е най-високия показател в Европейския съюз. А по-нататъка – Отрицателното мнение на Генерална дирекция данъци е, е факт, който обаче не е дискутиран. Следователно, сегашното предложение на комисията ще създаде, създаде предпоставки за данъчен туризъм при регистрирането, което ще доведе до сериозни проблеми във всички области. Необходимо е да се разгледа много задълбочено надежността на този материал на комисията. Е, много важно е да се извърши качествена оценка на въздействието. И в края мога да кажа, че е, това е заключението. Е, госпожа благо... да благодари за изслушването на мнението. Благодаря.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 Румънски граждани понякога регистрират автомобилите си в България. И не можем да направим много, за да сложим край на тази практика, тъй като данъчните политики са национално правомощие, а гражданите искат да платя, плащат по-низки ставки. Следователно, мисля, че е удачно да представим в две колони в табличен вид на, на Стоящата ситуация и ситуацията след законодателния акт. Всички сме европейски граждани и трябва да имаме предвид всички европейски граждани. Трябва да имаме хармонизирани системи за регистрация. Не искаме да объркваме ситуацията за гражданите. Нещата трябва да са напълно ясни, трябва да се знае какво се предвижда и какви са последиците от това за потребителите. Okay. I'm just try and make some points as quickly as... Ще покрия някои точки много бързо. Този въпрос е реален проблем, пред който са изправени някои, държав... някои граждани на Европейския съюз, които искат да се придвижват в рамките на вътрешния пазар. Ето защо този проблем е идентифициран в доклада на комисията. Този проблем се среща от гражданите, които се опитват да се придвижват и да работят в повече от една държава членка. Следователно, трябва да положим усилия, за да го преодолеем. Лично ме, винаги ме удивявал цената, която потребителите трябва да плащат, за да наемат автомобил в друга държава и това също може да представлява допълнителна тежест за потребителите. Въпроса за данъчния е, туризъм и регистрация също е сериозен. Ето защо разбирам, че някои държави членки искат да стимулират гражданите си да използват превозни средства с по-низки емисии. Лично аз се присъединявам към държавите членки, които искат да създадат такива стимули, но същевременно можем да видим примери, в които гражданите просто искат да плащат възможно най-низките данъчни ставки. И това е в съответствие с отделните компетенции на държавите членки. Също ме притеснява факта, че няма достатъчно споделяне на информация от гледна точка на сигурността. И ако съществуват големи разлики между броя регистрационни номера, издавани в различните държави членки, които бихме искали да проследим, това също при, при, е, представлява сериозен въпрос. Оценявам усилията на комисията да разгледа тези въпроси в неофициален документ, но в него липсват много количествени данни, следователно е трудно да се даде оценка. Членовете на парламента казаха, че са готови да работят заедно с съвета, за да видим реалните потребности на потребителите, но също така и да разгледаме опасения, свързани с регистрация, данъчен туризъм и също така споделянето на информация за целите на правоприлагане. Желая успех на докладчика. Той е изключително компетентен, както винаги в тази комисия докладчиците ни са изключително компетентни и знам, че тя ще положи всички усилия, за да постигнем компромис по този въпрос. Предлагам да приключваме, за да продължим направо с среща на координаторите, ако нямате други коментари. Благодаря. Следващ оратор окончателна бележка. Първо искам да благодаря на всички вас за коментарите, които направихте, особено тези от вас, които са работили по тази тема много повече от мен самата. Целта за мен беше Европейския парламент да продължи активно да участва в диалога по този въпрос, който е изключително важен за европейските граждани. Давам си сметка, че това са важни и сложни теми за редица държави членки лично аз се опитвам да вляза в връзка с тях. Наскоро се срещнах с посланика на Дания, за да мога да разбера позициите на различните държави членки. В идните седмици и месеци ще очаквам резултата от срещата на работната група на съвета по този въпрос от 4 февруари, след което се надявам да продължим работата, след което ще обсъдя с латвийското председателство стъпките, които да се предприемат и след това ще свикам среща в Сянка и ще направя предложение на координаторите за това как трябва да поступим. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много, дами и господа. Благодаря на комисията за това, че се отзова на поканата ни. Сега продължаваме с срещата на координаторите. So, those of you who stay, stay. За тези от вас... Още веднъж ще повторя, че утре в 9 часа имаме гласуване. Wow.